За европейската гранична охрана. Желая ли да се изкаже докладчика? Да, съвсем накратко, господин председател. Най-напред искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за тяхното сътрудничество. Приносът им бе отрешаващо значение за постигане на временното споразумение с съвета и с комисията в такива рекордно кратки срокове успяхме да разширим мандата на тази важна агенция до 2027 година тя ще се стреми към цел 10 000 души оперативен персонал. Ще бъдат подпомагани по-широко държавите членки при връщанията на незаконно пребиваващи лица. Засилихме връзката с основните права, както и задълженията за отчитане пред Европейския парламент – има и по-изрични, ясни редакции за това кога представители на парламента следва да бъдат канени за участие в заседание на управителния съвет. Допълнителна бележка струва ми се е важна. Съветът и парламентът споразумяха и съгласуваха едно допълнително изявление във връзка с приспособяване на възнагражденията на служителите на агенцията. Това е особено важно в контекста на преразглеждането на регламента за служителите на Европейския съюз. Фронтекс трябва да бъде привлекателна агенция за хора, които да искат да работят там. Благодаря на секретарията, в частност на Катрин и на Яни. Мисля, че договорихме текст, който съответства на мандата даден ми от тази комисия. Мисля, че това ще бъде един много положителен и ясен сигнал от наша страна. Добре, гласуваме по текста, съгласуван чрез междуинституционни преговори, начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Извинявайте. Двама повече са гласувалите от името на НП. Сега вече бройката е нормална. Сега има един повече от социалистите. Много ми се иска всички да гласуваха така по досиетата, за които аз правех доклади. С повече души, отколкото трябва. Край на гласуването. 33 гласа за, 13 против, без въздържали се. Поздравления за докладчика. So, um, so we have a, um, there is another vote. Има още едно гласуване. <coughs> Има още едно гласуване, колеги. Сигурни ли сте, че искате да си тръгнете? Имаме още едно гласуване. А, окей. Well, then we have to have it tomorrow morning. Okay. Okay, sorry, colleagues, just... Um... Извинете, колеги. Моля да проявите търпение и да заемете местата си за минута. Всъщност, вие не сте надлежно уведомени, за това ще ви дам разяснение. Гласуването Колеги, моля да се вслушате в това, което казвам. Тишина за момент, докато обяснявам. Гласуването за гражданите, които трябва да притежават виза и онези граждани, които не трябва да притежават виза, ще този проект ще има нов доклад, че господин Станишев току-що е пристигнало писмото. Но никой не знае за това. Всички там в дъното на залата. Моля да пазите тишина. Та ясно е, че е настанало объркване и от това проистече предишното ми съобщение. Писмото от Корепер е потвърдено, така че можем да гласуваме. Обаче явно мнозина от вас не знаят какво става с това досие. Тъй, че току-що проверих при колегите от секретарията. Може да се гласува утре в 8.30 сутринта. Е, за съжаление. Okay. Yeah, well, okay. Моля за една секунда. Внимание. Една секунда. Моля да слушате внимателно. Аз не отговарям за това досие, така че нямам нищо общо с сегашния хаос. Бихте ли запазили тишина за секунда? Ще ви кажа какви са вариантите и вие ще си изберете от тях. Първо, слушат ли ме всички? Слушайте. Писмото от Корепер дойде. Не може ли да слушате може би ще отговоря на въпросите ви. Докладчикът не е тук. Той ще бъде тук в 4.30. Това е първият проблем. Така че, дойде да има проблеми с доклада, той не е тук, ще бъде тук в 4.30. Секретариатът ми казва, че ще бъде тук и 8.30 утре, ако насрочим гласуване за тогава. Значи всички групи Желаят ли да гласуват сега? Досието е чувствително. Ако искате, ще гласуваме сега, защото ма е по-удобно. Обаче, ако не искате да гласуваме сега, другата възможност е за 8.30 утре докладчикът ще бъде тук. Други варианти няма. Разбирам, че и двата варианта са неудобни. Не обвинявайте мен. Досието не е мое. Какво искате да направим? по досието на господин Станишев във връзка с визите за Великобритания. Какво искате да направим с досието на господин Станишев? Биргит. Благодаря, господин председател. Още веднъж проверих. Мисля, че новоназначеният докладчик Сергей е поискал да се гласува утре сутринта, тъй като е, той иска да присъства на тази последна фаза. И също така е необходимо да се даде време на всички да си помислят, вместо да вземат решение прибързано. Затова аз искам от негово име да помоля за гласуване от Резаран. Други? Вижте, не искам само да мърморите и, и е, да недоволствате. Направете реално предложение. You, Благодаря, господин председател. Това е чувствителна тема за Великобритания. аз не съм готов да гласувам сега. Каза ми се, че може да се отложи. Аз съм готов да дойда утре сутринта. Това е ЕФДД. Европа на свободата и пряката демокрация. Не, не, не съм от тази група, аз съм от ЕНФ. А, вижте, социалисти и ЕНФ. Интересна комбинация. Не сте длъжни да се изказвате. Екаре. Нека всеки се изкаже. И ние се нуждаем от малко повече време, за да видим какво е окончателното споразумение. И аз предпочитам гласуване утре сутринта. Да, моля да пазите тишина, докато всички казват мнението си. Натали Гризбек, благодаря. Като координатор на АЛДЕ, нашата група е на мнение, че е редно да се съобразим с необходимостта от присъствие на докладчика тогава, когато се гласува по неговото досие. Затова нека гласуваме утре сутринта. Добре, оставам с впечатление, че повечето групи, които се изказаха, дори това да не им харесва, предпочитат гласуване утре сутринта. Някой възразява ли срещу гласуване утре сутринта? Никой. Така че Утре ще гласуваме пак, за съжаление, в 8.30, но в присъствието на докладчика. С това изчерпваме гласуването за днес. you could sign the Um, Колеги, всички, които са готови за следващата точка във връзка с Евроюст, могат да заемат местата си, за което предварително им благодаря. Включително колегите от Евроюст. Колегите от Дания, които работят в Евроюст, заповядайте, елате тук. Не мога да кажа по външен вид дали сте дъпчани. Не съм обучен на такива умения. But you're welcome up here. And anyone who's staying for this, uh, is staying for this point, please stay. Унези, които искат да останат за тази точка, моля да вземат местата си. Okay, colleagues, the next point on the... И така, колеги, следващата точка е проект на решение на съвета във връзка с споразумението между Европейския съюз и кралство Дания. Вчера е, решихме да постигнем напредък по това досие преди края на досието. Припомням ви, че регламентът от 2018 година на парламента и съвета – за агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното право е лисабонизирано. Дания има особен статус след Лисабонския договор, т.е. Дания не участва в новия регламент и не е изпълнява никакви задължения, проистичащи от него. Обаче тя изрази желание да продължи сътрудничеството си с Евроюст. Сега Дания е, трябва да се съгласи и с лисабонизиране на акта за Европол. На 27 марк е прието решение в съвета, което на 1 април е изпратено на парламента за одобрение. Е, срокът за одобрение е 3 месеца. Като парламентът има правомощие в този срок само да каже да или не на решението. Не може да изменя решението по същество, не може да изменя споразумението. Е, Дания би желала максимално бързо да продължи сътрудничеството си с Евроюст. Ние би трябвало да открием процедурата и да приключим в този парламентарен мандат. Предлагам следния срок. Днес представяме проекта на, споразу... на двете споразумения. На 8 април гласуваме в Либе и след това на второто пленарно заседание през април ще гласуваме и в пленарно заседание. Сега предлагам в тези кратки срокове да работим с документи само на английски язик и без изменения. Ние така или иначе нямаме право да, да внасяме изменения. Нищо не правете на споразумението. Дания два пъти е правила такива удължавания на сроковете на сътрудничеството и за това няма нищо особено. Давам е, думата сега на Евроюст, председателството на вас, на комисията и на представителите на Дания. Мисля, че е много полезно Не, да направим нещо хубаво за вас. Нали си давате сметка? Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря сърдечно за това, че прилагате ускорения ред за одобряване на това споразумение. Аз а, искам да кажа, че не вие от агенцията, а председателството и съветът а, ни помогнаха в този случай. Да, така. Искаме да продължим и да гарантираме приемственост в работата си създание. В момента в Евроюст има 152 открити случая, по които си сътрудничим с Дания и е, очакваме подобен обем на работата и в бъдеще. Изпратили сме ви статистически данни, от които се вижда, че през последните 4 години Дания има между 4,5 и 7,5% от всички случаи, по които работи Евроюст. Тоест, не говорим за незначителен обем работа. И е, става дума за важни случаи, например този, е, който бе много известен за Данския банк е, или за оперативната работа на агенцията. Споразумението цели тази работа да бъде продължена. Имам предвид съвместната ни работа с Дания, която извършваме сега. И имаме четири действащи регламента. Първо, е, примерното споразумение на Евроюст с трети страни, защото от функционална гледна точка Дания се явява равностойна на трета страна, макар да е държава членка. Има споразумение между Европол и Дания от 2017 година, като междувременно са влезли в сила нови правила за защита на личните данни. Естествено, имаме нови регламент от 2018 година и директивата за полицейската работа от 2016 година. Ние даваме специален статус на Дания в Евроюст. Сиреч, те ще станат наблюдатели в нашия колегиум – ще има представител на Дания, а не магистрат за връзка, какъвто имат третите страни. Също така, демократичен контрол върху нашата дейност се упражнява от датския парламент. И също така имаме възможност да командироваме т.е. да приемем командирован пълноценен представител от страна на Дания в бюро Дания при нас. Имаме и специфични задължения. Е, разполагаме и с финансовата вноска, която желае да плаща Дания. Тя прави такава вноска, както я прави в Европол. Юрисдикция върху споровете има Съдът на Европейския съюз. Всичко това се приема от Дания. Успоредно с това, много внимателно направихме проверка за приложимостта на нормите за защита на личните данни. Е, допитахме се до надзорния орган за защита на личните данни, който ни даде следното мнение. Това е солидна, съвременна система, която напълно възприема всички задължителни норми на Европейския съюз, в частност тези на директивата за полицейската дейност. Както ви казах и правилата на новия регламент от 2018 година също са приложими в отношенията между нас и Дания. Новия регламент за Евроюст ще започне да действа на 12 декември тази година и ние ще съумеем да се впишем и в него, като в този момент всички членове на семейството, така да се каже, ще са заедно, ако това споразумение бъде одобрено. Благодаря. Това да не би е, да беше вашата презентация. Да, но разбира се, шегувам се. Е, членовете знаят за какво говорите. И така, председателството. Uh, Благодаря, господин председател. Почитаеми евродепутати, съвсем кратко. Почти всичко, което исках да кажа, бе казано от Клаус, uh, заместник председателя на Евроюст. Първо искам uh, да поздравя и Дания и Евроюст за това, че успяхме да приключим заедно с тях преговорите в толкова кратки срокове. Моментът е важен за съвета. Съвета ни подкрепихме изцяло бързото провеждане на преговорите и приемането на това споразумение. Защото смятаме, че това е в интерес не само на Дания или на Евроюст, но е от значение и за самия Европейски съюз. За съжаление, това е най-доброто юридическо решение – при тези обстоятелства. На 12 декември Дания няма да стане пълноправен член на Евроюст, но сме убедени, че споразумението за сътрудничество по наказателно-правни въпроси, с което току-що ви запозна заместник-председателят на Евроюст, е най-добрата альтернатива, тъй като в общи линии Дания ще има особено взаимоотношение с Евроюст. Естествено, в е, чисто правно-технически смисъл, от гледна точка на регламента за Евроюст, е, Дания е трета страна, обаче въпреки всичко тя ще има специфичен статус. Това не само е изцяло заслужено от Дания, като се има предвид колко много е допринесла тя в миналото през изминалите 17 години като държава основател на Евроюст за неговата дейност. Но, както казах, в интерес на Съюза е да се поддържа едно и също равнище на сигурност и безопасност за всички граждани на Европейския съюз. Само с такова споразумение е възможно да се запази сегашното ниво на сътрудничество между Европейския съюз и Дания от една страна и между всички държави членки, които участват в дейността на Евроюст от друга страна. Искам заключение да благодаря сърдечно на Европейския парламент за това, че се съгласи да даде мнение по споразумението още преди приключването на настоящия мандат За съвета е изключително важно споразумението да влезе в сила максимално бързо. Сега се очертава приемането на споразумението още преди да изтече нашия мандат като председател на съвета. И така ще осуетим заиването на една нежелана пропаст в времето. А Дания ще може да участва в дейността на Евроюст, почти като пълноправен член на агенцията, както подчерта Клаус. Техните представители, представителите на Дания в Евроюст, имат статус различен от този на магистрати за връзка, както чухме. Благодаря, очаквам бъдещото сътрудничество на основание тази нова уредба. Благодаря. Представителят на комисията има думата. Благодаря, господин председател. Наистина това не е идеалното решение, разбира се. Идеалното би било Дания да остане пълноправен член на Евроюст, но предвид специфичния статут и предвид е, отсъствието на възможност за друго решение на този етап, споразумението е, за, е, между е, Европол и Дания бе наистина почти идеалното решение. Бе постигнато чудесно взаимодействие между екипа на Евроюст, който което присъства датското правителство и между нас комисията по текста, така че бе постигнато пълно съответствие с всички изисквания на оперативното сътрудничество и съответните режими на защита, приложим и спрямо Дания в съответствие с действащата директива. Напълно подкрепиме това споразумение и ще привида няколко аргумента за това. Първо, защото е в интерес на страните Евроюст и Дания да сключат такова споразумение и Дания да остане част от семейството на Евроюст ще имат възможност да участват в оперативни купер, срещ, координационни срещи, съвместни разследващи екипи и така ще имат възможност да имат участието в Евроюз като всяка трета страна. Дания участва в Евроюз по линия на споразуменията по третия стълб и това ще може да помогне за ускоряване на процедурата за сътрудничество. Трето, Дания е член на Шенгенското пространство и участва в редица други мероприятия и дейности по Шенген, така че участието в Евроюст е, наистина има смисъл. Четвъртия аргумент. Трябва да бъдем гарантирани, че има равни шансове е, предания по отношение на датската полиция, която също работи с Европол. Така че в, само в, област, в областта на наказателното преследване ще се работи с Евроюст. Шесто, има парламентарен контрол на национално ниво, е, както е, сочи годишния доклад на Евроюст, както и съдебен контрол е, съдът е, ще се произнесе относно евентуални тълкувания, е, както и по отношение на защитата на личните данни, тяхното изпълнение. Освен това, Дания и има вноски в бюджета на Евроюст. Това е уредено в приложение към споразумението, което е, разбира се, от помощ. И накрая Дания е, е член на Шенгенското пространство и това участие има отношение към Шенген. Това е ясно казано в точка 18 от преамбюла. Така че ние не виждаме това участие е свързано с участието в Шенген. Ние не виждаме причини в момента Дания да напусне Шенген. Така че ние подкрепиме потиснато споразумение и се надяваме парламента да прояви добра воля и да подкрепи процедурата така, че до 12 декември да оформи формалностите и Дания да може да работи в Евроюст. Исках да да, наистина това е екипна работа и бе отделено много време в подпомагане на работата. Това не бяха хора от това бе хора от техни, техническия екип, не непременно от екипа на парламента. А, така че. Ам, искам да отбележа това за, с Европол. Ние не преустановяваме срещите с Дания, така че когато говорим за екипна работа, е, е, да говорим за редакционна е, формулировка, но от тук нататък следват по-нататъчни стъпки, но не зная дали парламента толкова се различава от други области на човешка дейност, но сега да чуем следващите изказвания представител на датското Министерство на правосъдие, е, госпожа Брейнхолд, е, началник направление. Благодаря много, господин председател. Позволете да запомня да започна с благодарности от името на датското председателство. Благодарим на Европейския парламент и комисията Либе за посрещането. Да, много хубаво, че споменавате първо парламента. Да се знае. Тук спазваме определен етикет и Дания го спазва. Така, за да продължа откъдето бях прекъснала, благодаря за посрещането. Благодарим за това, че взехте решение да разгледате в спешен порядък този въпрос. Това е важен и спешен за нас въпрос, така че да не възникнат оперативни празноти в отношенията с Евроюст. Както чухме току-що, ние работим с Евроюст от създаването му през 2012 година и то в тясно сътрудничество по, както по-дребни, така и по-крупни и доста шумни случаи, като например Данске, Датската банка и други такива. Именно за това ние помолихме съвета да ни се даде възможност да продължим това сътрудничество след 12 декември тази година и сме благодарни, че съвета и комисията казаха да и че парламента се съгласи да разгледа този въпрос. А, благодаря и в лично качество. Както вече чухме от Евроюст, ние работим по един и същи модел, както с Европол. Тоест, на базата, че Дания е държава членка и да, част от шенгенското пространство. Това е много важно за нас, част от споразумението така че това е свързано и с е, по-нататъчното членство в светлината на евентуално напускане на Дания на Европейския съюз или Шенгенското пространство. Цялата процедура е под контрола на Европей... Съда на е, Европейския съюз по отношение на изпълнението и приложението. А спрямо трети страни ние и правим правим свои вноски в бюджета на Евроюст. Много сме радостни, че постигнахме такъв положителен резултат в преговорите с Евроюст. И както вече казах, това е от голяма важност за нас. Така че позволете да завърша с думи на благодарност за това, че разглеждате въпроса днес. Очакваме бъдещото ни сътрудничество. Председателят благодаря. Госпожа Зипъл и господин Питърсен са поискали думата. Госпожа Зипъл, уважаеми господин председател, винаги съм харесвала вашата работа. Напоследък още повече ми харесва. Вие някакси се променихте по симпатичен начин е, да харесвам някои хора от комисията и съвета, но по отношение на съвета е, понякога се дразна. Не, не, не съм се променил просто се дразня понякога от проявата на некомпетентност и арогантност от страна на съвета. Това от мен казва председателя. Продължете, госпожа Зипел. Първо, наистина е хубаво, че всички са доволни. Е, тук се отправят поздравления за бързата процедура. Благодарности от Дания, но ако помислим за какво говорим, не, не ми се ще да отправям поздравления. Да, момента е подходящ. Аз не харесвам тази процедура. И моля, не тълкувайте това като критика към Дания апела към всички държави членки. Нека най-сетне се научим, че членството на държавите членки в Европейския съюз да се отнасят по-сериозно към своето членство. Всичко това бе необходимо, защото поради някаква умопобъркана ситуация Дания не е тук пълноправен член на Евроюст и прощавай. Клод, да, говорим за опт-аут, това е друга ситуация, но мисля, че бидейки в клуба, човек трябва да изпълнява всички правила. Това е което мога да кажа като общ коментар днес по повод Дания, но от нас е за всички. И още нещо за Шенген, защото тук стана дума, че докато Дания е член в Шенген. Аз цинично ще попитам, имаме ли шенгенско пространство предвид многобройните проверки, които съществуват в момента? Питам се дали шенгенското пространство все още съществува, но това е политическо изказване извинявайте, но е, и освен това се извинявам, че трябва да тръгна малко по-рано преди края на заседанието, очаквам друг доклад. Да, вие казахте нещо много важно, казва председателят. Е, за Европол е, проведохме много дълги е, преговори и датските министри на правосъдието и вътрешните работи ни бяха много благодарни, че обърках, оправихме бъркотията. Така че мога да кажа, че се радваме, че успяваме да отговорим на всички изисквания на Дания, е, Европол и органа защита на личните данни, до това е една безконечна сага. И аз няма да се уморя да подчертавам ролята на парламента във всичко това. В положението с Евроюст е малко по-различно, с по-различна инфраструктура, но това ще бъде пореден такъв случай. Добре, добре, Координатите решиха да не се занимават с това преди края на мандата. И е, поради претоварване затова ще кажа на комисията и на председателството да не забравят, че парл... парламентът, въпреки а, нежеланието на координатите, успя да се справи с това. О, вчера гласувахме този въпрос за провеждане на днешната дискусия. Така че мисля, че това заслужава да бъде отчетено. Може би не най-подходящия момент, господин Петърсен, за изказване, но знае, че вие сте позитивен и широко скроен човек. Позволете да започна с благодарности към вас, господин председател, и към всички колеги за проявената гъвкавост и готовност да помогнете Дания на в една затруднена и объркана ситуация. Лично ще се съглася с всичко казано от госпожа Зипъл. Е, много съжалявам за това поведение на Дания с опт-аут. Е, Поставя много нерешени въпроси, много проблеми. И все пак искам едновременно с това лично да подчертая колко благодарни сме всички ние за това, че е, комисията Либе прояви такава гъвкавост е, по отношение на обсъждането и това споразумение. Благодаря господин Морае за проявените лидерски качества и благодаря на всички колеги в Европейския парламент за това, че толкова бързо и експедитивно помогнаха за решаване на този проблем. Председателят, не си просех комплименти, просто очаквам да се отчете и забележи ролята на парламента в е, тези случаи. Е, обръщам се специално към съвета. Това е, което искам всъщност да кажа. Така, с това изчерпваме. Не, не изчерпваме точката всъщност. Гласуване на 8 и във втората априлска сесия ще имаме гласуване в пленарна зала. Така че, ако имате проблеми с Европол, заповядайте, обадете се. Е, или в бъдеще моя приемник на моето място. Би било чудесно и аз още да съм тук, но това не се знае. Благодаря. Е, всичко това е отбелязано. Благодаря на всички и благодаря на датските колеги. Мисля, че не бива да се стряскате отказаното на мен в края на, на мандата. Може и по-лошо да стане. <clears throat> Още веднъж благодаря на всички ви колеги.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

Okay, um, colleagues, we've got points 16, 17, 18. Уважаеми колеги, нека да продължим работа. Дали докладчиците са тук? Господин Корал, продължаваме с точки 16 и 17-18 става дума за сключване протокол между Европейския съюз и Република Исландия, Кралство Норвегия, Лихтенштайн и Швейцария. Говорихме, че ще се работи по ускорената процедура и всъщност вече процедурно финализирахме нещата с протокола създание. Очаква се да се обявят резултатите в пленарна зала. По другите протоколи в момента се извършват подготовителни мерки. Така че сега ще изслушаме нашия докладчик, който ще ни съобщи за своите проектопрепоръки във връзка с трите протокола. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Евродак и по-скоро реформата на му ще ни позволи да продължим да актуализираме тази база данни, особено що се отнася до данните за терористи и терористични нападения. Ще имат възможност правоприлагащите органи на тези държави да имат достъп до Евродака, за да разполагат с информация, за да разкриват тежки престъпления или да ги предотвратяват. Споразумението между Европейския съюз, Швейцария, Исландия, Норвегия и Дания работи с цел да бъдат проверени молбите за предоставяне на убежище. Достъпът до Евродак – е включен като елемент в споразуменията. И това ще бъде добавено също към споразумението. Компетентните органи на тези трети държави ще имат възможност да получат достъп до данните, свързани с пръстови отпечатъци. ако тези държави имат нужда да установят самоличността на дадено лице или да получат допълнителна информация за лица, които са заподозрени в престъпна дейност или подготовка или завършване на терористични нападения. Тези трети държави също така ще могат да съверяват пръстовите отпечатъци, снети от такива лица с базата данни – Евродак и с базите данни на държавите членки. Съвета трябва да одобри това от името на Европейския съюз, но аз съм убеден, че Европейския парламент трябва да даде своето съгласие светлината на информацията, получена от съвета по време на този мандат, можем да работим по това, само ако Дания съгласи. Види видяхме, че Дания вече е съгласна, така че предлагам да бъде извадена Дания от пакета в комисията ли в четвъртък ще се извърши гласуването през април на втората пленарна сесия. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин Корал. Има ли изказвания? Заповядайте, Жерар. Да, господин председател, благодаря ви. Аз се изказвам като докладчик Сянка за групата АЛДЕ и ще бъда съвсем лаконичен. Нашият докладчик много добре поясни за какво става дума. Нашата група е напълно съгласна с неговата позиция, която той помоли да подкрепим. Това е моето послание, господин председател. Okay. Thank you, Gerard. Благодаря, Шерак. Благодаря ви, господин Корал. Така че 8 април, 12 часа, е крайен срок за внасяне изменения и през април по време на второто пленарно вече ще се гласува в пленарна зал това предложение. Нямаме много други варианти. Така че това е положението. Така че хубаво е, че на заключителното ни пленарно заседание ще имаме нещо положително. Добре. Благодаря ви. So, colleagues, we're just going to pause for five minutes. Сега минут минутна пауза, колеги, защото господин Нидермюлер е на път и тогава ще можем да започнем следващата точка от дневния ред Европейската агенция за гранична и брегова охрана в 16 часа 05, не по-скоро 16 часа и 10 минути ще подновим работа.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 massive favour? Yes. Could you think there's a new bottle of red water, you know, yes, fizzy? We'll Could you mind? Thank you. Peter, you would you mind start, go, starting now? Would you, no, do you mind starting on your point? Дали имате нещо против да започнем по вашата точка? Всичко се излъчва в интернет, всички са в своите кабинети и работят много усърдно, слушайки как работи нашата парламентарна комисия. И така, в момента ще разгледаме споразумението между Европейския съюз и Република Сърбия, както и Черна гора за статуса на 10, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в тези две държави. Става дума за дейностите на агенцията и изпълнителните правомощия да може да работя на територията на трети държави. Давам думата на докладчика. Заповядайте, Питър. Благодаря ви. Заключението на тези споразумения от решаващо значение, за да се гарантира прозрачността и подотчетността на дейността на агенцията в трети държави, да се осигури ясна правна уредба за сътрудничество с трети държави по управлението на външните граници на Съюза. Що се отнася до тези три споразумения, искам да подчертая три сериозни различия в тези споразумения. Първо, необходимостта да се въздържат държавите от наказателно преследване само в едно споразумение. Освен това, споразуменията имат различни формулировки за изключителните права на членовете на екипа на агенцията да действат на територията на трета държава, нещо, което ще доведе до правна несигурност. Трето, формулировката за клаузата за недопускане на дискриминация не е достатъчно изчерпателна. Освен това, за наказателната отговорност и това дали са се извършвали престъпленията, в които се обвинява служителите на агенцията. Това също не е ясно в текста на споразумение. Също така има различия между трите споразумения, що се отнася до задълженията на други членове на екипа да действат като свидетели по наказателни производства. Затова агенцията и комисия трябва незабавно и реално да докладват пред парламента за това дали има проблеми или потенциални проблеми могат да се очакват на място в резултат от различията в тези споразумения. Бъдеще призовавам Европейската комисия да извърши оценка от гледна точка на основните права в третата държава, преди да се започнат преговори с нея и призовавам комисията да съобщи много бързо какви са резултатите от тази оценка, да го съобщи това на Европейския парламент. Необходимо да се извърши надлежен анализ на споразуменията и комисията трябва да предостави на парламента необходимите документи, за да може парламента да извърши институционалната си дейност. Това включва и проектотекстовете на споразуменията. Много съжалявам, че този парламент няма да може по време на този мандат да одобри тези споразумения, защото съветът все още не е поискал официално съгласие на парламента. Обаче, необходимо е да се използват типовите споразумения в съобщението на комисията и предвид това предлагам парламента да одобри този текст. Освен това, Европейската комисия ще приеме днес регламента за Фронтекс. Затова призовавам следващия парламент да одобри максимално бързо трет споразумения. Те са необходими за добре функционираща европейска система в областта на обежището. Виждаме, че съветът пречи на дейността на парламента. Виждаме, че съвета действа конюнктурно и не позволява да се създаде пълноценна агенция в областта на убежището. Смятам, че с помощта на подобен подход, с помощта в кавички, управлението на границите ще бъде единствената ден, с която ще се извършва областта на убежището. Председател, благодаря ви. Съвсем накратко, НП изцяло подкрепя докладчика в неговия подход по сключването на споразумението между Европейския съюз и Балкански държави, за които става дума. Необходимо е Frontex да може да участва в съвместни операции, включително и по връщането на териториите Босни и Херцеговина, Черна гора и Сърбия. В съответствие с регламента за Frontex, Жерар. Uh, Благодаря, господин председател. И аз мога да се изкажа съвсем кратко. Подкрепяме препоръките на нашия докладчик. Добавям също, че имам определена чувствителност към неговите заключения, до голяма степен обаче ги споделям. Комисията, заповядайте. Благодаря ви. От наша страна ние също така сме заинтересовани в това да влязат колкото се може по-бързо в сила тези споразумения. Като имаме предвид, че направихме, че постигнахме напредък по регламента за Frontex, така както беше споменато. Така че всичко, което могат да направят със законодателите за това, споразуменията да могат да влязат изцяло в сила, ще бъде нещо, което ние изцяло ще приветстваме. Okay, Peter, anything? Питър, искате ли нещо да кажете? Очевидно не. Okay, that's it. Thank you very much. Благодаря на всички, благодаря на докладчика. И сега прекъсваме нашата работа до 16.30 защото докладчика по следваща точка не може да дойде преди 16.30.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

Okay, colleagues, um, we'll get started. Колеги, нека да започнем. И така, колеги, можем да приключим с представянето на всичките седем работни документа, по които докладчика госпожа Зипел Няма нищо да казвам. Заповядайте, Биргит, имате думата. Много ви благодаря, Клод. След представянето на всичките седем работни документа през декември, едва през февруари бяха представени допълнителни четири документа. С радост ви представям два работни документа. Един е беше подготвен съвместно с моя колега от групата на Зелените Ромео Франц. Темата е гаранции средства за защита. А другия документ е изготвен в сътрудничество с господин Корал и там се разглежда процедурата за предоставяне и запазване на доказателства по наказателно-правни въпроси, европейските заповеди за това. Нека да разгледаме първо първите шест документа, изготвени с господин Франц гаранции средства за защита. За съжаление, Ромео не може да присъства днес, но ние работихме заедно с него и по представянето на основните заключения, на които сега ще се спра. Ще започна с уведомяването на субекта на данни. Да, разбираме, че има основателни причини за неуведомяването на субекта на данни в началото на разследването най-малкото за някои видове данни. Независимо от това, всяко ограничаване на правото за уведомяване отслабва правото на защита и справедлив процес. Затова тези заповеди за мълчани, както се наричат, трябва да подлежат на по-стриктни норми и гаранции, които ние представим, Що се отнася до предварителните средства защита, не само предложението, но и действащото законодателство на Съюза не решава в достатъчна степен въпросите, свързани с запазването, разпространяването и опазването на събраните данни. Тези недостатъци отслабват позицията на заподозрените обвиняемите лица, също и трети лица – които участват в или са засегнати от заповедите за предоставяне и запазване на доказателства. Освен това, ние сме убедени, че трябва да се преработи предложението в частта му участие на компетентните органи в държавата на изпълнението, както и в държавата на обичайното местоживеене на лицето. Що се отнася до потенциалните нарушения на човешките права, Смятаме, че държавите, които са обхванати от заповедите, трябва да имат възможност да реагират и да бъдат също така в състояние да получат предварително разрешение, не просто уведомяване. Също така се отслабват тези предварителни гаранции от предложените категории и различното отношение към гаранциите. Ако разглеждаме последващите средства за защита, тук също сме недоволни от предложението. Тук също виждаме недостатъци, които са свързани и с уведомяването. Смятаме, че правил, правото на реално средство защита не съществува, ако лицето би бива уведомено на много късен етап или изобщо не се уведомява, ако лицето не може да получи своевременно средства защита в държавата, в която тя или той може да не живеят. И също така няма яснота в националното законодателство, кои средства за защита могат да се използват. Освен това става дума за допустимост на електронните доказателства, които са били предоставени или запазани на местно ниво. Нашата анализ показва, че известно ниво на хармонизация сред държавите членки е абсолютно необходимо, включително и ясни правила, които са свързани и с предаването по-нататък на данните и тяхното обработване. Освен това следва да се разгледа въпроса финансовото обещетение на засегнатия субект на данни, както и санкции за органите, които системно нарушават заповедите за предоставяне и запазване на електронни доказателства. Необходимо е да се гарантира надлежен контрол и публична подотчетност, но все пак в документа накрая се посочва един много важен факт. Комисията в твърде общата си обосновка за предложението изцяло погрешно тълкува правото на сигурността нито Съда на Европейския съюз, нито Хартата за основни права не приемат балансирането на съображенията за сигурност прямо зачитането на индивидуални права. Така че това е по шесте работни документа. И ако ми позволите, господин председател, бих преминала към седми документ, изготвен съвместно с господин Корал Документът е за гаранциите и средствата за защита във връзка с европейските заповеди за предоставяне и запазване на електронни доказателства. Що се отнася до несътрудничащи доставчици на услуги, комисията предвижда обръщане към националното законодателство, вместо да предвиди хармонизирани норми за всички държави членки. По този начин създават някои съмнителни стимули. Доставчиците на услуги могат да решат къде да се установят и това да ще го направят в държава с най-низки санкции. Освен това ще може да има държави членки, които ще стремят санкции да бъдат максимално меки, за да бъдат по-привлекателни за доставчиците на услуги. За това поне минимално ниво на хармонизирани норми е нещо необходимо. Посочваме и факта, че крайните срокове за изпълнението на заповедите, така както се предлага в проекторегламента, са прекалено кратки, особено когато става дума за малки и средни предприятия, но и като цяло, що се отнася до ролята на доставчиците на услуги за проверка на законосъобразността на заповедите. За това е необходимо или да се въведат различни режими за срокове за малките и средни предприятия и за големите дружества или да се удължат сроковете като цяло. И накрая, що се отнася до производството за изпълнение, необходимо е да се преработи съответната разпоредба. Първо, поради общите съмнения за това, че единствено и само доставчика на услуга ще оценява основанията за отказ и второ, що се отнася до потенциалния риск, че някои по-големи доставчици на услуги могат да тълкуват тези основания за отказ прекалено широко. Тук отново стигаме до извода, че органите в държавата на изпълнението и възможно на държавата на местоживеенето на съответното лице трябва да бъдат да участват в процеса на по-ранен етап. Как би могла комисията да внесе това предложение след 3 години предложение? Как комисията може да защити на всяко отворено събитие, посветено на този проект документа, когато се изразяват съмнения от Европейския парламент, доставчиците на услуги, неправителствените организации и държавите членки. Затова изобщо не се чувствам зле от това, че ние като Европейски парламент няма да приключим работата ни по това досие в рамките на този мандат. Гордея се с това, че посветихме времето си на анализ на това предложението и само по този начин успяхме да определим всички недостатъци. За разлика от нас, съветът целеше само скорост и не успя да разкрие никакви недостатъци. За това искам специално да благодаря на всички докладчици в Сянка, на техните сътрудници и секретарята на Либе – за прекрасното сътрудничество по това важно досие. Обедена съм, че след цялата извършена от нас съвместна работа по всички тези работни документи, имаме много добра основа на по-късен етап да стигнем до добри резултати и да направим това, което комисията трябваше да направи в самото начало, а именно по-добро законотворчество. Благодаря ви. Благодаря ви. Господин Кура. Благодаря, господин председател. Драги колеги, най-напред искам да благодаря на докладчика Биргит Сипел. Искам да благодаря на служителите от секретарията на комисията Либе и благодаря за помощта им при изготвянето на документите, които представяме. Този документ се отнася за изпълнението на заповедите за представяне и запазване на електронни доказателства и особено деликатния въпрос за санкциите, които се налагат при непредставяне и незапазване. Член 13 допуска изключение от налагането на финансови санкции в случай на неизпълнение на заповед. Тези санкции трябва да бъдат съразмерни, ефикасни и възпиращи. Държавите членки са длъжни да гарантират, защото санкциите да отговарят на изискванията на националните им правни системи. Но да, за да се постигне ефикасност, необходимо е да се постигне съгласие за хармонизиране на минималните санкции. Иначе ще има юридически туризъм и всички ще се ориентират към държавите, в които санкциите са най-низки. Също така не трябва да допускаме държавите членки да се надпреварват към дъното, така да се каже, като намаляват минималните санкции колкото е възможно повече. Още друго значимо обстоятелство е мащабът на доставчика на услуги. Например, Google не може да бъде сравняван с едно начеващо предприятие, което работи в местен мащаб. Смятам, че подходящият начин да се справим с проблема за санкциите е да възприемем съразмерен подход с оглед на оборота на предприятието, на оператора. Също така трябва да се гарантира реалното налагане на санкциите. Комисията също така трябва непрекъснато да следи за ефикасността на прилагането на нормите. Не трябва да допускаме, както казах, юридически туризъм. Освен това, трябва да гарантираме, че заповедите за представяне и съхраняване на доказателства ще бъдат надлежно изпълнявани и в случаите на отказ от сътрудничество, тъй като не изпъл... поради неизпълнение на условията за издаване на заповедта. Аз се притеснявам, че тук може да се стигне до произвол. Забравяме и можем да навредим на Хартата за основните права в Европейския съюз. По същество тук позволяваме на частни оператори да преценяват дали исканията, които се отправят към тях, отговарят на Хартата за основните права. Това е техническа проверка и частните оператори могат да я превърнат в инструмент, постоянно да отказват изпълнението на заповеди. Мисля, че е уместно тук да се повери отговорност на държавите членки. Ако един доставчик на услуги е против изпълнението на заповеди Държавата ще стане по-интересна за онези правни субекти, които желаят да заобиколят правилата или направо да ги нарушават безнаказано. Също така трябва да мислим за онези, които имат достатъчно средства да наймат адвокати, които да им помогнат да не изпълнят заповедта. Естествено, възможно е да има заповеди, които се постановяват от несъдебен орган – Възможно е да има изключения от изискването за санкции, но тези изключения не могат да бъдат произволни. В противен случай, доставчиците на услуги ще се превърнат реално в съучастници на нарушения на правата на човек. Много е важно да се запази система тема е, и да се изгради и запази една система на взаимно признаване, за каквато, за, за съжаление, в момента няма данни в Европейския съюз. Благодаря представителите на комисията. Благодаря, господин председател. First, to start with, I would like to humbly disagree почет ще кажа, че не съм съгласна с преценката на госпожа докладчика. Много време отделихме за този проект. Резултатът е новаторски. Разбирам, че новаторският подход винаги е повод за много дискусии. Но също мисля, че надлежно сме отчели потребностите на практикуващите специалисти, когато сме изготвили този проект – и също така сме се допитали до всички възможни заинтересовани лица, включително доставчиците на услуги. Може само да се съжалява, че в този процес на допитване парламентът няма така широко участие. Е, така е конструиран процесът на допитване, че е по-лесно да се допитате до държави членки и до експерти – но като цяло резултатът от допитването бе положителен и ние с удоволствие ще продължим дискусията при следващия законодателен мандат върху въпросите, очертани в работните документи. И се надявам, че ще успеем да постигнем напредък. Няма да навлизаме в подробности във всеки от въпросите – които постави докладчика, но една от трудностите тук е да се намери необходимото равновесие между ефикасност и раз... защита на правата на човека. Да се дублират механизмите на заповедта, Европейската заповед за разследване не е наша цел. Ние искаме да направим отделна процедура, която да стъпва върху вече съществуващи неформали канали за общуване. И за да намерим баланса между изпълнение на заповедите и защита на правата на човека, ние сме положили много усилия. Що се отнася до уведомяването на субекта на данните, това е много важна концепция, много важно понятие за нас. Напълно сме съгласни, че субектът трябва да бъде уведомяван своевременно, за да може да упражни правата си на защита и да бъде в състояние да оспори заповедта. Според нашия проект, засегнатото лице, включително и трето лице, което не е заподозряно или обвиняемо, винаги се уведомява. Въпросът е кога да се извърши уведомяването – трябва да си дадем сметка, че в наказателно разследване винаги има нужда от известна тайна до някъде и може да се извършват уведомявания едва когато необходимостта от такава тайна отпадне. Ние тук се съобразяваме с директивата за полицейската дейност, частност член 13 алинея 3. И трябва да се има предвид, че са на лице процесуални права, включително права на достъпа до информация за лицата, обвинени в извършване на престъпление. Като тези права се прилагат е, също така. Те въжат, не губят своето значение. Също тъй, трябва да помним, че сме длъжни да намерим решения, които да не направят акта твърде тежък, да не го обременяват прекалено. Значи, Искаме този нормативен акт да води до добри резултати на практика. Съветът вече е приел общия си подход и смятам, че трябва допълнително да помислим как да постигнем целите си без това да се отразява върху ефикасното функциониране на акта, когато той бъде прият. Що се отнася до предварителните средства за правна защита? Категориите данни са друга тема, на която не искам да се спирам сега. На нея ще се върнем в по-нататъчните дискусии. С голяма готовност ще обсъдим въпроси, като това дали да се обработват допълнително данните и дали да се предават по-нататък по интернет – е, правните средства за последваща защита обаче също са много важни. Мисля, че субектът на данните е основният човек, който има права в случая и той се нуждае от процесуални средства, за да ги упражнява. Но тук не бива да забравяме, че между правните системи на държавите членки има големи разлики – такава е областта. И за това ние сме решили да не прекаляваме с хармонизацията на средствата за защита, по-скоро ориентираме се към хармонизация на принципа, че правни средства следва да съществуват и те трябва да се прилагат към субект, който е или за обвиняем, или подозрян, както и към трето лице, което не е заподозряно и не е обвиняемо, но по някаква начин е съпричастно. Това може да ни отведе до друг въпрос. Финансово обещетение. Не бива да навлизаме прекалено дълбоко в тази материя, защото бихме навляз... навлезли прекалено дълбоко в националните правни системи, а както казах, между тях има големи разлики. Ние смятаме, че трябва да се е, приемат правила, но в крайна сметка се отказахме от тях, защото са много големи разликите. В някои държави членки съдът определя процесуалните последици от представяне на юридически недопустими доказателства. В други страни не е така. Също така има проблематика която не е редно да бъде уреждана с този акт. Трябва да бъде предмет на друг хоризонтален акт. Може би проект за такъв ще бъде изработен при новата комисия. И сега давам думата на Катрин, своята колега. Да, благодаря, госпожо председател, господин председател, благодаря за работните документи. Ние очакваме да обсъдим някои от поставените въпроси с по-големи подробности. Може би сега ще направя някои предварителни бележки. Само 1% от престъпленията в кибернетичното пространство водят до осъдителна присъда, защото когато се извършва разследване, повечето доказателствата вече са погинали. Ако няма запазване на доказателствата, резултатът е плачевен и вече разследване на втори, трети етап е невъзможно. 4% са съдебните актове, които се изпълняват, когато е имало споделяне на видеоматериали и снимки. Значи, необходим е нов съобхватен акт, който не само да повтаря уредбата на Европейската заповед за разследване – тази заповед се е оказала недостатъчен механизъм в специфичната хипотеза, когато трябва да се запазват електронни доказателства. Що се отнася до правната защита в предварителен порядък, ние решихме да проверим т.е. да увеличим проверките, да увеличим правата на субекта на данните в държавата по издаване на заповедта, а не да предвиждаме обжалване и правна защита на субекта в държавата по изпълнението. Защото е, получаващата държава е просто тази държава, където има присъствие доставчикът на електронната услуга или негов юридически представител. А информацията за лицето, което е засегнато от разследването, най-често не е в държавата, където се извършва изпълнението. През, в 93% от случаите целта, е, мишената, така да се каже, субекта към който е насочено разследването, се намира в същата държава, в която се постановява заповедта. И затова там трябва да се предоставят и правата. Ако не се подходи бързо към данните, те много бързо изчезват. Това е и причината, поради която не можем просто да замразяваме положението. Ако не се извършват своевременно етапите на разследването, просто данните изчезват. Ние поддържаме контакти с... Т.е. даваме си сметка, че има различни доставчици, някои с големината на Google, други, които извършват услуги само на място. Такива, които извършват услуги само на място, те не подлежат на регулиране чрез този регламент. Ние извършваме регулиране в момента само за онези, които извършват презгранични услуги. И се опитваме да подходим съразмерно. Много добре би било да има взаимно признаване. Ролята на държавата, където е, е законният представител на доставчика, е, се ограничава само до хипотезите, в които няма възможност да се изпълни заповедта. И доставчикът на услугите има много ограничени права да извърши отказ от изпълнение на заповедта. Като тази държава се привлича в процеса само когато е необходимо изпълнение. При взаимното признаване ще се стигне до признаване дори и когато дори когато не се е стигнало до изпълнение. Софи, ти коментар ли искаше да зададеш? да направиш или въпрос да зададеш. Да, вижте, от гледна точка на участието на парламента има резолюция от 2017 година за киберпрестъпността. Тоест, тази резолюция ни призова да изготвим този проект и ние се отнесохме много сериозно. Много се изненадваме, че сега подходът в парламента е различен, но очакваме дискусията – с новия състав на парламента. Благодаря. Биргит, желаеш ли да отговориш? Може би господин Корал ще иска. Да, накратко, защото бях изненадана от тези детайли. Ние в нашите документи говорим за е, сходство с хипотезата, в която се привлича второ, втора или трета държава членка. Никога не сме казвали в документите си и не сме поддържали, че такова участие трябва да стане на ранен етап от самото начало. Трябва да се знае кой е подходящият момент за приобщаване на друга държава членка, особено когато лицето не е в издаващата държава членка и е, не в държавата, в която ще се извърши изпълнението. Значи, по тази цифра, която цитирахте, 93%, тази цифра не се ли отнася за специфични субекти на данни и за специфична категория данни? Трябва много прецизно да подхождаме. Не можем да си служим с цифрите просто така. Резолюцията, извинявайте, но резолюцията е нещо много принципно. Ние по принципите бързо се съгласяваме. Всички се съгласяваме. Всички искаме да направим така, че това, което съществува в електронен формат, трябва да може да се ползва, но след това се налага да навлезем в подробности. Чувам, че има разисквания съвета. Те най-напред се опитват отново да прокарат запазването на данните. Това не е хубаво. Сега се бавят дискусиите, като се прокарва и проблематиката на нарушенията на правата на децата. Ние имаме нормативен акт за нарушенията на правата на децата. Нека бъдем по-прецизни, нека се отнасяме сериозно много се радвам, че комисията вече се е съобразила с някои идеи на съвета. Надявам се, че това ще стане и с някои идеи на парламента, тъй като наистина има области, в които трябва да действаме бързо, но бързината не е единственото, което трябва да гарантираме. Както казах, трябва да гарантираме по-добро нормотворчество, трябва да гарантираме, че това няма да е поредният нормативен акт, който ще бъде отнесен на вниманието на съда за проверка. Трябва да имаме предвид, че и Клаудек от Съединените щати че за Cloud Act, това е законата за облаците в Съединените щати, вече съществува. Можем да почерпим идеи от там. Можем да почерпим идеи и от други примери. Не само тези работни документи трябва да се гледат, така че надявам се да имаме по-добро нататъчно сътрудничество, не само с колегите, които са тук в парламента, тези, които са тук сега, тези, които надявам се ще се върнат за следващ мандат. Искаме по-добро сътрудничество по-нататък и с съвета, и с комисията, така че със следващото председателство да стигнем до проект, който е резултатен, който отразява всички изразени опасения и ще превърнем този акт не просто в друг акт за Европейска заповед за разследване, не просто в друг договор за взаимна правна помощ, а истински ефикасен нормативен акт, който отговаря на конкретните въпроси. Някой друг желая ли да се изкаже? Не. Благодаря, Биргит. Благодаря и на комисията. Очевидно в следващия състав на парламента ще се водят по-оживени дискусии по темата. Това е последната ни точка за днес. Имаме заседание утре в 8.30, а след това на 8 април ще заседаваме. Благодаря ви, заседанието се закрива.